Fine, I think we can start. Можем да започнем. Първата точка е приемане на дневния ред. Госпожа Люлинг иска думата. Е, Благодаря, господин председателю. Знам, че това е в утрешния дневен ред. Това е гласуването за економическото управление и стабилност Съюза, по-специално в еврозоната. Това е един доклад, който е предназначен за препоръки на комисията за внасяне на изменения в текст за управлението в еврозоната. Е, това, което ни беше представено от комисията на базата на този текст, на тези предложения, това беше направено миналата седмица и докладчиците, вече са определени какво ще правим при тези условия, ще продължим ли едно упражнение, което за нищо не служи а, това ми се струва, че е доста абсурдно в края на октомври парламента да а, обсъжда а, своите препоръки по даден текст, при положение, че текстът вече фигурира и така, че а, аз предлагам да се откаже този, да се отегли този проекто а, доклад, защото, а, както се изразявам фигуративно, това се едно да дадем горчица преди обед, преди вечеря и а, а, фактически а, е, това е. А, е, ние работим по едно законодателно предложение на комисията. Филип. Господин председателю, напълно разбирам позицията на Астрид Люлинг. Аз преди няколко месеца попитах дали е разумно да имаме доклад, който да идва след предложенията на комисията. Тогава решихме обаче да продължим. Тогава трябваше да спрем работата. Отделихме доста работа на това DCA и мисля, че в крайна сметка имаме един доклад, който е стабилен и разполага с потенциал да подобри предложенията на комисията, затова аз си мисля, че трябва да приключим веднъж за винаги с него, да гласуваме утре тук, да гласуваме в пленарна зала. Може да изглеждат нещата, сякаш доклада е твърде късно и до известна степен това е така, но от друга страна доклада показва посоката, в която ще поеме парламента по отношение на реалните законодателни текстове. Така че, добре, нека да не обсъждаме твърде много доклада сега, да гласуваме утре в комисията, след това в пленарна зала и толкова. Госпожа Люлинг отново иска думата. Господин председател, тъй като ние обсъждахме измененията по този доклад миналата седмица, беше ни казано, че има компромисни изменения. Аз бих желала да ги проуча. А, аз исках да ги проуча през уикенда, обаче не съм ги получила още. Как мога да гласувам а, за компромисни изменения, които не съм получила, които не познавам? Това е несериозна система. А, аз съм работила 25 години в националния парламент. Никога не се е направило. Да се гласува а, един а, текст на препоръки към председателството, тогава, когато текста на, на правителството вече е а, представен. Госпожо Люлинг, председателя разбира, че отчасти сроковете се припокриват. Казвам отчасти, защото това не е напълно. Знам това от дълго време на сам Работната група на Ван Ромпой също има известни проблеми с а, компромисните предложения. Те решиха, че там, където има припокриване в компромисните предложения, ще трябва да се дават просто насоки за общата рамка. В допълнение, Не всички елементи са еднакви в шесте предложения на комисията в проекта доклада. Освен това, Фейо самия планира устни изменения в пленарна зала, за да обясни какво е положението. Казахте, че вие не участвахте, но докладчиците в Сянка са участвали в процеса. Не знам а, вие какво смятате, но това частично припокриване на графиците не е пълно припокриване. Euh, Ако беше така, трябваше да се направи едно а, преразпределение и трябваше да ни се даде време да разгледаме нещо и да гласуваме за нещо, по което има, което има смисъл и което има известна посока. А сега а, трябваше ли да минат а, а, две седмици? Това не, е, е, е, не, не прави чест на един парламент е, в, за, за един парламент, който... За, това, това не прави чест на един европейски парламент. Аз съм била твърде дълго време в един национален парламент и знам. Um, I think in that case... В такъв случай предлагам координаторите от политическите групи да разгледат въпроса относно частично припокриващите си графици. Доколкото разбирам, самия Фейо планира устни изменения. Госпожа Люлин казва, че трябва да отложим гласуването. Има обаче контраоснования на този аргумент. Затова моля координаторите да се съберат и да решат какви са точно измененията на ФЕЙО и какво ще се прави, за да не се бавим с гласуването по този доклад. Ако няма други коментари, Would you like to comment, Mr. Gozes? Господин Гозес иска ли да се изкаже? Извинявайте, господин председателю. Аз малко закъснях, защото водех преговори с председателството и съвето точния текст на директивата. чух съвсем за IFM, не можах да чуя точно регла, спора. Това беше резултат на една работа, която беше беше ефикасна и успешна за... и, и много се извинявам, господин председателю, аз не мога да правя едновременно три неща. Благодаря, господин Гозес. В такъв случай ще продължим така, освен ако не искате да се гласува. Госпожа Люлинг. Трябва групите да знаят какво се прави. А, той, аз представих един проблем и наистина смятам, че има две причини. Едната от причините е, че а, това ще сложим каруцата пред коня, трябва да се направи едно преразпределение на задачите и също така втората причина е, е трябва да знаем дали координаторите са имали текста. И също така, аз бих желала да видя текста, макар че аз много вярвам на нашия координатор, но Текста, който ни беше а, пред, а, съобщен и а, компромисните изменения не са на наше разположение и в този момент. Има и устни изменения. И как мога да гласувам а, утре в 10.30? Моля да ми кажете, защото според мен това не е сериозно. Господин председателю, тук господин Файо е най-ангажиран с тази история. Той ще дойде с, с самолет и аз предлагам да от, отложим този въпрос за малко по-късно и да продължим с обичайната ни работа. Добре. Чухме коментарите ви, освен това координаторите ще бъдат информирани за вашата позиция. Мисля си, че те трябва да обсъдят този въпрос след днешното заседание. От името на председателя имам някои съобщение. Участието на председателката в една среща на 1 октомври, заседанието на Екофин след покана на белгийското председателство, госпожа Болс посети това заседание, обсъдиха се отношенията с САЩ, финансовите министри и председателя на Централната банка присъстваха, Барние и Трише също бяха там. Комисар Барние и председателя Трише представих пътната карта относно новата архитектура на надзора. Госпожа Болс напомни бъдещата роля на ЕСМА в секторното законодателство. Освен това, комисар Бърние информира Екофин относно развитието на нещата в САЩ напоследък и въздействието върху нашите политики. Госпожа Болс говори за сроковете относно законодателството в САЩ по отношение на дериватите. Имаше съобщения за едно публично изслушване относно държавната помощ и временните мерки, които се приемат в а, а, резултат на економическата криза. Утре между 3 и 6 ще има среща с комисарите Бърния и Алмуния и с различните заинтересовани страни относно прилагането на временните правила за държавната помощ, които се приемат в резултат на економическата и финансовата криза. Преминаваме към точка 3 от дневния ред. Разглеждане на проектостановището, наречено отвъд БВП, измерване на напредъка в свят на промени. Докладчик е господин Николаус Хунтис, Имате думата. Евхаристо, кире проедре. Благодаря, господин председателю. Уважаеми колеги, съвсем накратко ще се изкажа. Становището ми също е кратко, тъй като в съобщението на комисията са предвидени съответните показатели за измерването на БВП. Ние а, всички смятаме, че трябва да се а, обсъди темата, свързана с а, показателите за измерване на БВП. А, трябва да се а, е, преда, подава информация а, за създаването на добавена стойност във всяка една държава членка. Но за сега има само един показател, по който се извършва това измерване и този показател има субективен характер. Трябва да вземем предвид и становището на комисията, що се отнася до измерването на БВП. Е, Економическите показатели биват взети предвид, без да се вземат предвид социалните показатели, безработицата и други такива. В съобщението на комисията се казва, че трябва да бъдат включени и други показатели, освен економическите. Социалните и екологичните промени могат да доведат до намаляване на БВП. Смятаме, че е много добра стъпка в правилната посока това, че комисията включи в своето съобщение пет стъпки, които да бъдат приложени на практика. Економическите и социални а, показатели трябва да бъдат включени, за да се измерва растежа. Но а, тези показатели са важни а, при правенето на оценка на економическата и социална политика. Печалбите също оказват влияние върху БВП и Както вече казах, това е една положителна мярка да се включи стопанската дейност, но имаме нужда от една политика, която да а, взима предвид нещата още на а, проектно ниво. Господин Есе от името на НП. Госпожа, извинете. Благодаря. Господин председател, благодаря на господин Хунтис. Съгласна съм, че инициативата на комисията е важна. Тя цели започване на реален и сериозен диалог по този въпрос. Като докладчик смятам, че е на лице необходимостта всички органи и предприятия да отчитат по-добре социалното и екологичното въздействие на своите действия. Имам известни съмнения и аз относно единния, единствения показател. Аз предпочитам да се говори за набор от показатели. Искам да подчертая и важността от това да има надежна статистика. Показателите може да са много хубави, но статистиката, на която почиват те, може да не е стабилна. Затова трябва да се подчертаят добрите статистически данни, за да се изградят съответните показатели. На трето място, докладчик като че ли упростява описанието на нашата економическа система. Той казва, че нейната цел е да има максимална економическа печалба. В скандинавските страни, ако не друга, да имаме модела на страната на благосъстоянието и целта е там всеки гражданин да бъде достатъчно заможен и да благоденства. Може би е малко силно да се каже, че целта на економиката е да има максимална печалба. Сигурна съм, че ще обсъдим становището както трябва, ще имаме плодотворни дебати и ще дам моята позиция, естествено. Благодаря, господин Рапинг има думата. Благодаря, господин председател. Мисля, че БВП е много важен показател в економиката и в економическия живот, защото той показва как работи економиката на една страна и каква е нейната конкуренция. Той е много важен фактор в производителността на труда и в сферата на заплащането. Не виждам защо трябва да се смекчава това много добро явление, а, защото в противен случай ще а, се впуснем в една водоекономика и нещо, което ще бъде а, брутна, брутно вътрешно щастие, което се прилага в Северна Кър, Корея. А как може да приложим в статистиката всички тези хубави намерения? Какво ще, говорим, какво ще кажем за климатичните промени? Как ще бъде засегната страната? Как ще се отрази това в, стра... в статистиката? Социалното включване. В Франция има 35 часова седмица и може да се каже, че хората са много щастливи, защото работят по-малко, но те имат структурна а, безработица от 10% и хората не са щастливи. Така че ако имаме архитект, господин председател, който ви обещава да ви изгради сграда на базата на само на едно дърво, тогава ще видите как ще а, а, ви падне покрива на главата. Една измислена економика няма да помогне на европейската економика. Това са нещата, които а, а, тръгват от а, площадката за игри на а, комисията, стават а, приказка а, за лека нож в парламента и нищо не излиза. Единствените, които вярват на децата, а, на, на приказките са децата, понякога и политиците. Благодаря, господин Епин. Джордж Кутас, имате думата. Благодаря, господин председателю. Аз искам, няма да ви говоря за приказки, когато говорим за БВП, може да се каже, че благодействието на една нация не може да се измерва по друг начин, освен чрез съответните показатели. И не може да се получи Нобелова награда за някой, който казва, че има показател на щастието. Вярно е, че един един показател, който отразява благосостоянието благосъстоянието на нацията, не отразява економиката, не отразява финансовите, економическите въпроси. Ако мислим за доклада Штиглиц, ще се види, че той е предназначен да измери по-добре качеството на живота и да се включи а, устойчивото развитие в економическото развитие на една държава. И аз мисля, че това ни дава възможност да отразим по-добре реалността в показателя БВП, защото имаме наистина много голяма нужда от един показател, който отразява действителността. Следователно, ние имаме, ние се нуждаем от една координирана компютърна система, за да измерим напредъка, който прави, постигат европейските държави. Ние се нуждаем от една система, която отразява несъответствието и разликите между различните държави членки. Благодаря, господин Кутес, Филип Ламберт. Благодаря, господин председател. Много ми харесват тези дебати. Има най-различни аспекти. Започнахте с, с а, това, че обвинявате докладчика в водоекономика, като самия вие се впуснахте в водо риторика. Тогава, когато измерваме БВП, което е един измерител, който използваме десетилетия и той се развива в продължение на десетилетия, трябва да се знаете, че колкото повече разходи има в социалното осигуряване, толкова по-голямо перо трябва да има. Също се отнася и за това. Колкото повече се разрушава, толкова повече поправки трябва да има. Вие плащате за поправките, вие плащате в, в, за здравеопазването и всичко това влиза в, в БВП. Съгласен съм, че са ни необходими сфери, в, които данните следват да бъдат много надежни. Не може да се впускаме в вуда економика. Всичко трябва да бъде ревизируемо комисията следва да започне да разглежда не само един индикатор. Аз миналата седмица в комисията ИТРЕ направих следното сравнение. Не мога да си карам колата само с спидометъра и да бъда щастлив от това. А, аз имам един индикатор за това колко гори колата ми и като имам такъв индикатор, аз вече почвам да се грижа за този въпрос и започвам да бъда малко по-интелигентен. Един а, а, шофьор не може да гледа едновременно 10, 10 индикатори. Аз, а, ние не можем да преминем от а, наблюдаването на един индикатор на 10 индикатора, тъй като като е, ще се разводни е, историята на нас. Ние е необходимо ние да гледаме едно контролно табло в нашата кола, в колата на нашата економика с няколко индикатора. В бизнеса, от който аз е, вижда, от който аз идвам, това, което измервате, това получавате. Ако не го мерите, не го получават. Измерването на климатичните промени вероятно не е добър индикатор и трябва да се спрем на по-измерими неща. Защо говорим в БВП? Тогава, когато говорим за зрели економики, аз не говоря за Китай, Индия и така нататък, в появяващите се, появяващите се економики има разлика между БВП и възможността на хората да излязат от бедността. Аз не говоря за водоекономиката, аз говоря за факта. Няма няма. А, а, има все по-голямо разстояние и липса на връзка между растежа на БВП и а, неравенството и о, обратно. Има много силна връзка между растежа на БВП и използването на ресурсите. Дори тогава, когато се опитваме да ги разделим и да бъдем по-ефективни, ако БВП расте, и, е, е, потреблението на ресурси ще расте. Следователно ще трябва да разгледаме някои други неща и е, сравнението с, с индикатора за, е, горив, за изразходването гориво в колата става релевантен. И ако искаме е, сериозни данни, аз бих настояла бих настоял Евростат да бъде единствения орган, който да събира данните. Ние не искаме друг орган, защото Евростат работи добре, това е доказано, ако му подаваме добри данни. Но аз смятам, че Евростат е най-сериозната статистическа организация и тази организация е с напредничаво мислене в тази сфера и трябва да помолим Евростат да започне да събира данни за неравенството, което е измеримо, или да кажем потреблението на ресурсите или ресурсоефективността. Първото е по-лесно се измерва. Може да отидем и малко по-нататък. Тази комисия в момента се занимава с економическото управление на Европа. Имаме докладчик по този въпрос и като част от европейското 6 месечие ще има макроекономическо контролно табло, което ще бъде публикувано скоро. Когато се срещнахме с комисаря Рен, разбрахме, че от януари 2011 година той ще бъде готов да се включат елементи на социални фактори и измервания, включително и на неравенството. Но а, за целите на информацията в началото ще а, използваме някакви е, измервания, ще събираме данните, няма да ги използваме още, защото все още те не са на ниво е, надежност и това следва да бъде насърчавано. И е, крайна сметка искам да кажа следното. Не знам какво мислите вие по въпрос, но на мен ми се струва малко странно, че такава препоръка идва от Генерална дирекция околна среда и отива в Комисията по околна среда. Тук не става въпрос за завист, за ревност, но аз мисля, че измерването на тези неща е прерогатив на нашата комисия и ако трябва да се гледа сериозно на тези проблеми, това трябва да се прави тук. Защото иначе изглежда като че ли изработваме една паралелна система. Ако сме сериозни по този въпрос, цялото економическо контролно тепло трябва да бъде тук при нас, като по този начин ще бъде е, ще, ще може да ни се вярва. Е, може би това е малко свръхопростено и мога да ви кажа, че когато напуснах компанията, за която работих преди една година, мога да ви кажа съвсем честно, че единственото нещо, което се измерваше, беше това. И ние видяхме, че така става и в е, финансовата промишленост. Аз не казвам, че всички политици мислят така, но казвам, че сега вече а, пазарната економика е а, необоздана. И има един индикатор. Тук става дума за краткосрочната печалба. Трябва да отчетем това. Не смятам, че това е преувеличено. Следователно, трябва да не ограничаваме печалбата, а по-скоро трябва да я приведем в съответствие с редица други мерки, които са важни за нас. Uh, much, Благодаря, господин Ламбер. Господин Мартин. Благодаря, господин председател. Радвам се, че този път имам възможност да се изкажа след господин Филип Ламбер. Уважаеми колеги, още веднъж като наблюдател от външния свят, свързан с реалността, а не като част от вътрешния свят на Европейския парламент. Надявам се, че внимателно сте чули какво казва господин Ламбер. Той също е от външния свят и има няколко предимства пред мен. Едно от тях е, че той е член на партия, която в много региони на важни страни се приближава по своята позиция от това, което би било позицията един ден на министър-председателя или президента на една страна. Виждам, че формулата директно прехвърляне и копиране работи добре. Поне в Германия канцлер Меркел не е от Зелената партия, а от а, дясната партия. Без да съм циничен, искам да кажа просто а, копирайте това, което е казал а, господин Ламбер, за да се постигне целта. Това е изключително важно. С тази оговорка искам да кажа, че очаквах малко по-конкретни становища в този доклад. Може би те ще дойдат малко по-късно. Миналата седмица имах време да представя моето становище и дадох някои от своите позиции. Световните економики. Относно световната економика, започвам на немски. Уважаеми колеги, смятам, че тогава имаше само трима колеги, за съжаление, в залата, въпреки че ставаше въпрос за една много важна тема, а именно да привлечем младите хора за този проект. Но за тях е много технично да се занимават с статистики. Видяхме какво се случи с Евростат в Гърция. Всички а, неща и какви са резултатите след а, проверките. Тук в парламента постоянно се посочва, че трябва да се предприеме следваща стъпка към постигане на растеж. За тази цел имаме нужда от една много добра а, основа и от а, данни. Е, има и една статистика за измерваща европейското устойчиво развитие. Може би тя трябва да е по-всеобхватна и да посочва кое е доброто и кое е лошото при бъдещото вземане на решение. Трябва да се работи с модули. Предложението, което ние е, имахме беше паралелно на това на комисията да си имат предвид разходите за условия, за представянето на услуги, за екологични ам, проекти, за циркулирането на суровини, за ам, разходи, за водоснабдяване и така нататък. е в определени работни кръгове в а, Евростат трябва да има уеднаквяване на методите на работата. Е, имаше дискусия на експерти и И а, тук в парламента а, цари мнението, да, че БВП не е а, достатъчен показател сам а, по себе си. А, има и много други а, показатели, които трябва да се вземат екологични и социални аспекти, а, самото общество и така нататък. А, зелените, позицията, която аз, израз, която аз а, Представлявам и много други а, хора. Може да бъде финансирана. Не може след а, а, разширяването на Европейския съюз с а, толкова много а, страни и след като има толкова много експерти и толкова много служители на институциите, да не се използва този а, капацитет. Имаме нужда от експерти, добре разполагаме и с съответните а, финансови средства. Аз съм за а, разширяване на тази статистическа мрежа, да се включи фактора благосъстояние – въпреки че той поражда редица дискусии. Ще има една нова перспектива, съгласно която може да се тълкува понятието напредък по друг начин. Господин Ман, опитайте се да сте кратък, след това ще приключим. Съвсем накратко. А, колегата спомена някои неща за, за зелените. Зелените по-скоро е, се преместват към е, центъра. Е, в доклада на ЕЦП за 2009 година има много добри коментари, към които имаме наши предложения. В Франкфурт Майн има една малка коалиция, но на федерално ниво е по-трудно, когато коалицията е по-широка. Това, което е добре, което господин Мартин спомена, че много изразяват съмнение, че а, темата за прекалено голямо участие на Европа е широко дискутиране. Имаме нужда да се легитимира Евростат и статистиките, изготвяне от тях. Не... В момента ам, позицията, която е за повече намеса на Европейския съюз, се подкрепя също по отношение на еко, екологията, на устойчивото развитие, това също са широко застъпени а, теми. М- може би а, действията не трябва да бъдат сведени до минимално ниво, напротив, те трябва да бъдат а, разширени. По този начин може да се изготви една добра основа, могат да бъдат засилени финансовите инжекции. Благодаря ви. Само един кратък коментар. Може би сега не е време поради кризата да се връщаме на основите на економиката и БВП и неговата роля. През последните 30 години много учени и економисти са доказали, че БВП не е най-перфектният показател. Евростат в сътрудничество с ОИСР работи много в областта да се намерят устойчиви показатели относно намирането на определение на зелени работни места и използване на ресурсите. Така че има други места, на които може да се уточняват тези понятия. Целта на документа е да се информираме за развитието на нещата и да се окоръжи Евростата да действа в сътрудничество с ОИСР, дори ООН има своя индекс за човешко развитие, има много други индекси. Мисля си, че документа трябва да продължи да насърчава подобни инициативи и след като се стигне до по-голям научно-технически напредък и се е, е, разрешат проблемите, ще можем и да решим в крайна сметка как и по какъв начин да измерваме различните економически феномени. Господин Хунти сега има думата в заключение. Благодаря, господин председателю. Аз е, Искам да благодаря на колегите за техните коментари. Още веднъж беше доказа, доказано и показано, че тази дискусия се води а, на международно ниво и има една добра създадена а, основа, върху която да се основават нашите действия. Това, че този въпрос се обсъжда е нещо положително. Още един а, коментар. БВП е един добър показател и не трябва да си осложняваме живота с прекалено много показатели. Това е едно стандартизирано изказване от страна на економическите експерти, но това не отразява действителността. Какво означава това? Запасваме традиционния показател БВП, но той не отразява динамичното развитие на, економическия растеж. В Гърция и не само там, ние казваме, че цифрите са само информативни и в крайна сметка хората страдат. Когато БВП процъфтява, не значи, че голяма част от населението има висок стандарт на живот. Дискусията, която се води в момента, се отнася до това, че има определени данни, които се отнасят до благосъстоянието на гражданите. Също и екологични показателни, екологичните показатели, социалните показатели също не се взимат предвид. Трябва обаче да се положат усилия да се включат тези показатели и те да бъдат включени в статистиките. На трето място Разбира се, обхватът трябва да бъде разширен, но как може да се измерва това, което се предлага тук? Но и вече има експертен опит, който е развит и можем да доразвием някои индикатори, да включим а, други и някои колеги казват, че трябва да бъдат включвани показатели, с които не сме работили до сега. Благодаря. Няколко практически подробности. 12 октомври, крайен срок за внасяне на измененията. Разглеждането им ще стане на 8 ноември. Гласуването в комисията ЕКОН ще се проведе на 26 октомври, а Гласуването във водещата комисия по околна среда ще бъде някъде между 29 ноември и 1 декември, а пленарна сесия и разглеждане на пленарна сесия ще има през януари следващата година. Преминаваме на Точка 4. Годишен доклад на Европейската Централна банка за 2009 година. Господин Балц не го виждам. Може би господин Гозес ще се изкаже. Благодаря, господин председател. Господин е, Балц ме помоли да се изкажа вместо него, защото той в момента пътува в, в Штатите с, с фундацията Конрад Аденауер. Вие сте запознати с неговия доклад и господин Балц ме помоли да благодаря на всички, които представиха изменения и той ми каза, че според него един компромис може да бъде намерен по различните предложени изменения. Всъщност, първото по, няма голяма разлика във връзка с доклада на ЕЦБ. Според него всичките изменения, които са предложени, са напълно приемливи, а по някои, по които може да има обсъждане, той ще се свърже с авторите, за да се постигне съгласието. Господин Балт смята, че доклада е важен е важно да има голямо мнозинство в парламента и следователно той иска да помоли докладчиците в сянка да не се притеснява, да се свържат с него, за да се обсъди окончателния текст на доклада. Господин Балц очаква да се постигне окончателния компромис в Страсбург, за да може да се гласува окончателния текст на 26 октомври в комисията. И аз много внимателно ще си отбележа бележките, които ще направят колегите по време на дискусията, ако има такива. Има ли докладчици в сянка тук, които искат да направят коментар? Господин Чутиш. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на господин Балц за неговата откритост. Имам две компромисни изменения, по които се договорих. С него става въпрос за факта за растеж и стабилност. Ние смятаме, че то е ограничен инструмент за заличаване на економическия дисбаланс. Затова трябва да има конкретно предложение за пакта за растеж и стабилност. Е, то трябва да е свързано с е, координиране на економическите политики. Освен това, по отношение на суверенния дълг на еврозоната, който се оказа проблематичен, мисля, че трябва да се подобри надежността на агенциите за кредитен рейтинг в тази връзка. Подкрепям измененията на председателя господин Шиклуна, които подчертават риска от големи бюджетни намаления в период, когато европейската економика още не се е възстановила напълно. Освен това, това понятие за кредити, които са ограничени поради желанието на банките да отпускат заеми, в а, номер 65 а, това е приемливо. Въздействието върху МСП и върху европейската економика тук е важно да се подчерта и накрая съгласен съм с казаното, че Европейската Централна банка трябва да отчита разликите между економиките на държавите членки, когато става въпрос за стратегията за излизане от а, кризата и стратегията за финансова помощ и нейното предоставяне. Софи Индвелт има думата. Мислех, че и вие поискахте думата. Благодаря. Съвсем накратко. Разгледах измененията. Мисля, че можем да подкрепим голяма част от тях, Някой пък няма да подкрепим. Все още има редица изменения, които отразяват схващането, че Чрез голям дефицит и задлъжнялост може да се избегне необходимостта да се реформират институциите и техния провал да се реформират. Ние не подкрепяме отслабване на текста в тази посока, не подкрепяме използването на пакта за растеж и стабилност за подобни цели. Можем да подкрепим голяма част от измененията на зелените, някои от вашите собствени. Не смятам, че ще подкрепим което да било от измененията на господин Клуте. Мисля, че това е по внесените изменения. Благодаря. Господин Ман. Благодаря, господин председателю. Ако колегата Балци беше тук, щях да му зададе дам няколко въпроса, но Жан Пол ще му ги предаде. Съгласен съм с Филип. Изменение 51. Т.е. ЕЦБ трябва да финансира в повече прозрачност. Искам да кажа, те го правят вече. Включват се много фирми в паричния диалог. През декември колегите от Комисията по парични въпроси участваха в диалога, в диалога с ЕЦБ. Искаме протоколите за заседанията да бъдат публикувани. И а, трябва да се види а, кои различия трябва да бъдат изго, изгладени. И тогава Ако а, се а, обяват публично протоколите, ще може да се види къде, а, къде има пропуски по време на пресконференциите. Това се а, прави. Да, необходимо е да има повече отчетност, повече прозрачност, но а, да се каже също, че и протоколите трябва да бъдат а, публикувани. Член 84, да, може да се каже, че еврото е силно и това е лошо за нашия износ. Ние имаме задължения към нашите граждани. Исках също да подчертая, че когато еврото е стабилно, това означава високо доверие от страна на нашите граждани. Тогава, когато беше въведено еврото, се чуваха гласове, които казваха, вие никога няма да успеете да направите еврото стабилна и силна валута. Хубаво е еврото да е силно. А, не, ако еврото е а, по а, по-слабо, тогава пък възможностите за износ ще са по-големи. С Клод не съм съгласен, но аз ще препоръчам на моята политическа група да подкрепят предложението и колегата Балт се надяваме да е готов на компромиси. Благодаря, Филип Ламберт. Благодаря, господин председател. Жан Пол ще говоря на френски. Първото нещо, което искам да кажа, да, вярно е, че е, е, ще е, се проведе е, дискусия с докладчика Балац и постигнахме сходимост на сравнение на становището по няколко неща, но има два проблема. Има някои изменения. Е, проблема е с, с прозрачността. Искам да споменя, спомена също така за прозрачността във връзка с, с практиката на ЕЦБ, във връзка с, с мерките, които се наричат неконвенционални. Ние също така смятаме, че а, напоследък ще се а, възползваме от тези неконвенционални мерки, е, ще може да се управлява по-добре е, бюджета от бащата на семейството и ние ще зададем въпроса за е, е, ефективите е, в ЕЦБ за равнопоставеността също така в банката, дали в банката не фаворизира банки или финансови институции, които а, което да има тежки последици. Единственото нещо, което бихме искали да се получи е малко повече прозрачност за мерките, които се прилагат и един анализ на тези мерки от гледна точка на конкурентоспособността. И последното нещо, което искам да кажа, е свързано с казаното от Софи. За нас е, е недостатъчно да има един доклад само на Централната банка. Е, има връзка с доклада ФАИО, с много други доклади за прилагането на економическото управление на Европейския съюз. Следва да се избегне е, изкушението да се намесваме във всички дебати. Ние не бихме искали да се намесваме в анализа на, банката, на работата на банката. И мисля, че ние бихме предпочели тези елементи да останат извън доклада. Okay, um... Отново, дребен коментар подобно на колегите, смятам, че доклада Балца е добър, добре балансиран, измененията са полезни и се надявам, че ще стигнем до споразумение, за да може и доклада да е уравновесен. И имам един конкретен коментар относно ролята на Централната банка по време на затягането на коланите в много държави членки. Всички сме съгласни, че трябва да има мерки от този род, за да овладеем пазарите по някакъв начин, за да се избегне по-лошото положение, но не трябва да забравяме, че когато економиката е толкова неустойчива и уязвима, предприемането на затягане на коланите в много държави членки означава, че и Централната банка трябва да е готова за нещо подобно, а това не е така. Трябва да дадем някакво пространство за маневриране на Европейската централна банка, защото знаете, че лихвите са на максимално ниско ниво от историческа гледна точка. Трябва да избегнем отрицателния ефект, да се противопоставим, да намерим противовес на тези мерки за затягане на коланите, за да може да се създадат и работни места, все пак и да се създаде растеж. Господин Гозес, за приключване. Да, благодаря, господин председател. Искам да кажа на всички изказали се, че много внимателно си записах всички повдигнати проблеми. Аз ще ги представя тези бележки на господин Балц, който естествено от своя страна ще ги вземе предвид. Това е Люленки иска думата. Пълно искам да подкрепя казаното от колегата преди мен. Наистина трябва да се избегне лошата, лошия навик на Комисията за правата на човека да използва някакви доклади, които се гласуват за 5 минути, които са по една и съща тема. Нашата комисия следва да избегне това. Именно за това взех думата по, по дневния ред. Не би трябвало в този доклад да намесваме нещо, което сме казвали и другаде. Много силно настоявам на това, защото ние сме жертви на Комисията по правата на жените, на тяхната практика. Понякога наистина трябва да направим така, че комисията да гледа на себе си сериозно и да наслагаме едно и също нещо във всички е, различни доклади. Значи, само да ви кажа, че гласуването в комисията ЕКОН ще е на 26 ноември. Ще има разглеждане в пленната зала пак през ноември. Искам да ви напомня, че ще има дебат с господин Трише на 22 ноември. Можем да преминем нататък към следващата точка. Точка 6. Работен документ относно новаторско финансиране – Всъщност, пропуснах доклада на Дейвид. Къде е той? Извинявам се. Следващия доклад е доклада относно общата система на данъка върху добавената стоеност по отношение на продължителността на задължението да се прилага минимална стандартна данъчна ставка. Докладчик е Давид Каса. Имаш думата. Благодаря, господин председателю. Да, всички в тази зала знаят, че още от 1993 година европейските държави следва да имат минимална ставка на ДДС от 15%. В 1993 година комисията предложи хармонизирана структура на този данък с задължителни ставки на ДДС стандартна и намалена, както и хармонизация на тези ставки, която да се прилага от всички държави членки. Поради липса на политическо съгласие по споразумението, което попречи на прилагането на тази инициатива, ние въведохме една временна преходна система, която се прилага в момента с 6 удължения, за 4, след 4 удължавания системата продължава да се изпалства. Комисията предлага да се удължи за още 5 години, тъй като тя е преходна, тя не отговаря на условията на повечето държави. Следва да проведем процес на консултации за да може да разберем най-добрия начин, по който може да се работи. Председател на комис... на комисията ми каза, че ще е, се издава зелена книга, която ще стане скоро. Е, аз бих желал тези, тези консултации да се проведат скоро и да не се поставя каруцата пред коня подобни консултации следва да се провеждат навременно. Заинтересованите страни следва да бъдат ам, потърсени за консултация. В резултат от консултациите и съответните законодателни процедури да бъдат спазени заедно с нашия законодателен орган и до 2013 година да се представи окончателното законодателно предложение. Искам да спра тук, очаквам да проведа успешна работа и плодотворна с докладчиците в сянка, за да се изготви доклада. Господин Ламбер. Благодаря, господин председателю. Днес е моя ден от името на зелените по ДДС. Да, разбира се, разширяването на сегашния режим, минимум 15%. Напълно съм съгласна с някои от, неща, които, от нещата, които каза докладчика, но искам да кажа няколко неща. Първо, множеството ДДС ниши, които имаме в Европа. Честно казано, знам, че винаги е удоволствие да доставим удоволствие на някои категории от електората. Но тогава, когато сега сме изправени пред огромни бюджетни дефицити, развитие, всички ние сме изправени пред факта, че трябва да бъдем вестоносите за лоши новини. Е, ние видяхме е, миналата е, седмица работниците по улиците. Не смятам, че трябва да а, намаляваме ДДС, а, както направихме това за ресторанти, хотели през последните години, за да им угодим, като същевременно караме други отрасли да правят значителни а, гр... а, жертви. На второ място, вие знаете, че данъчните измами а, а, макар че нямаме твърди факти, се а, е, преценява, че 300 е милиарда годишно в Европа сега. Глупаво би било да мислим, че ще паднем до нула, но ако го намалим на половина за 5-10 години, това би генерирало достатъчно приходи за правителствата. Ние знаем, че имаме нужда, вопиеща нужда от тези пари за иновации и за други неща. В този смисъл, ДДС измамите е един от основните елементи на данъчните измами в Европа. И аз съм съгласен с вас, че не би трябвало да слагаме каруцата пред коня, когато разглеждаме реформата. Би било добре нашата комисия да ем, определи насоките на бъдещата реформа на ДДС. Може би трябва да имаме политическо споразумение между политическите семейства, но не би трябвало винаги да чакаме комисията да излезе с предложение. Ние бихме могли също така да допринесем за формирането на нашето бъдеще, а не да чакаме то да се случи. Тук след докладчика в сянка на социалистите, господин Талер. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за неговата работа. Става въпрос за удължаване на временната разпоредба относно времевия срок, в който може да се прилага минималната ДДС ставка. Това удължение на срока запазва задоволителното положение, свързано с тази ставка. Става въпрос за мярка от технически характер – С оглед на този характер на предложението, съответно, мярката е приемлива. Предложението не е свързано с финансови разходи за Европейския съюз, няма финансова тежест, нова, която да се налага на потребителите и на държавите. Макар, че като цяло сме съгласни с предложеното в доклада, искам да подчертая, че въпреки, че има различни подобрения, общата система на ДДС продължава да има редица недостатъци и да страда от твърде голямо административно бреме, затова трябва да има преоценка. Новите тенденции от економически характер и новата економическа реалност също извикват нуждата от една оценка. Затова комисията трябва да оцени новата ситуация, да изготви нова стратегия с оглед да има нова данъчна хармонизация. В същото време това удължаване на срока не трябва да бъде нещо като спирачка пред създаване на новата рамка на ДДС преди да изтече срока на удължаването. Силно вярвам, че доклада Монти относно стратегията за единия пазар трябва да представлява основна насока в тази връзка. Благодаря, Уле Шмидт. Благодаря. Напълно подкрепям господин Каса. Общо взето няма какво да се добави. Когато аз станах евродепутат за първи път през 1999 година, господин Болкиштайн се опита да промени системата на ДДС и претърпя сериозен крах. Както всички знаем, проблематиката е много сложна. Аз също смятам, че ДДС не трябва да се подчинява на политически решения, за да може потребителите да купуват онова, което се иска на правителствата. Общо взето в цяла Европа има проблеми с ДДС. Съгласен съм с казаното господин Ламбърт относно ресторантите. Всъщност, вашите приятели зелените в а, моята страна също предлагат а, нещо подобно. Те казват на притежателите на ресторанти, че може да се предложи нещо подобно, но така или е иначе маржа на печалба е толкова малък, че потребителите няма да извлекат никаква печалба. Или полза. Затова трябва да отправим ясно послание към комисаря, че трябва да се опита да направи това, което направи Болкештайн, само че той трябва да получи и подкрепа, колеги. Защото последния път въобще не оказахме никаква подкрепа. Новата схема за ДДС на Болкештайн не говореше за намалени ставки, точно обратното. За по-засилени ставки и там се даваше по-голяма възможност на държавите членки за иновации относно ДДС, така че пълна подкрепа за господин Кас. Госпожа Люлинг има думата. Благодаря, господин председателю. И аз също искам да, подкреп... да поздравя докладчика господин Каса. Напълно съм съгласна с неговата линия за това да се разшири, е, да се удължи сегашния режим. Ние знаем, че този режим не е идеален. Ние е, смятаме, че като сме въвели минимална ставка в 1993 година, че е, на базата на данъчната конкуренция ще има едно сближение на ставките, но това не се случи, защото е, някои държави само увеличиха ставката и аз мога да кажа, че различните е, комисари, които преживях през последните няколко години, е, няколко десетки години всъщност е, е, се занимаваха само с повишаването на ДДС върху алкохола, върху тюневите изделия, изделия върху горивата и не взеха предвид определени предложения и не е, отчетоха проблеми е, в, в дадени държави, които имат определена данъчна култура. Говори се също така за, за, за е, измамите, данъчните измами. И е, не бива да се забравя, че когато се налагат повече данъци, е, измамите са по-големи. Следва да се. Е, има това предвид. По въпроса за намалената ставка, знам, че имахме легендарни дискусии тук с господин Балкенштайн, който ни казваше, че тогава, когато ние искахме намалена ставка за услугите, за някои услуги, а, а, и той каза, но вие намалихте ставката за шофьорите, за, за, а, вие, вие намалихте ставката за фризьорите, а фризьорите не намалиха цените. И а, когато ние казахме, че ако, а, и, и тогава, когато ние попитахме защо няма намаление на цените, при положение, че намален данъка, отговор беше, че ако нямаше намаление на данъка, ще да бъдат увеличени а, таксите. А, вие си спомняте и какво става в Страсбург а, с увеличаването на цените. Тук знаем, че в някои държави това се случва. В Германия е създадена една идиотска система. И това е тяхна отговорност. Естествено, това е суверенно право на Федералната република. Аз мисля и съм напълно съгласна с това, което каза господин Каса, докладчика, и аз мисля, че не би трябвало тук да се смесва всичко. А, и а, ставката, и данъчните измами. А, е, мисля, че можем да се съгласим с удължаването на преходния режим. ням, ако няма дефинитивно мнозинство за окончателно а, решение трябва да се изчака до 2013 година, защото тогава, когато говорим за финансовите перспективи след 2013 година, не би трябвало да забравяме, че има едно предложение, относно истинските ресурси, които ще бъдат отчетени заедно с ДДС. Благодаря, господин Еся. Благодаря, господин председател. И аз приветствам измененията, които бяха предложени от господин Каса, за които да помогнат малките и средните предприятия. Аз имам една дребна бележка, която искам да кажа това ДДС е допълнително бреме за онези услуги, които са свързани с човешки труд и които не са услуги, които се плащат извън. Това означава, че няма какво да се намали тогава, когато се подават декларации по ДДС. Не знам дали това някакси може да се включи в текста. А, евентуално да се отрази този въпрос за допълнителното ДДС. Аз не знам дали е, Европейската комисия не иска да вземе отношение във връзка с е, бъдещите планове за реформата в е, сферата на ДДС, господин Рапони. Благодаря, господин председател. Аз искам само да подчертая, че става въпрос за едно техническо предложение от страна на комисията, което визира само удължаването с 5, ден, 5 години сегашната ситуация. Тук не става дума да водим разговор за бъдещата стратегия и бъдещия режим за ДДС. Следователно, нашия комисар каза по време на изслушването, когато ще се представи е, зелената книга, която ще отрази всички въпроси, които се повдигат в Европейския парламент е, за това как трябва да се третира въпроса във вътрешно общностен план, включително и ще отрази въпроса за ставката на ДДС. Именно затова съм малко объркан и ми се струва, че е малко преждевременно да се изтегли напред датата тъй като Зелената книга ще бъде представена до края на тази година. След това ще има консултации, обсъждания, ще има съобщение на комисията, официални консултации с Европейския парламент и от гледна точка на правната сигурност и би трябвало да говорим по-скоро за 31 декември 2015 година. Благодаря, господин председател. Господин Каза, искате ли да приключите? Да, благодаря, господин председател. Аз много внимателно изслушах всички коментари, направени от колегите. В общи линии този, в този доклад се говорят за две, предимно за две неща. Първото, и ние сме съгласни, е, че трябва да постигнем съгласие за удължаването на този петгодишен период. Втори въпрос е, да, ако комисията ще предложи нещо ново за стратегията на ДДС, естествено трябва да се консултира с нас. И ние също така би трябвало да бъдем ангажирани във всякакви решения, свързани с ДДС. може би можем да променим нашето предложение по отношение на датите, но комисията непрекъснато трябва да бъде в консултации с нашия парламент и с всички ангажирани страни, включително с бизнес сектора, защото има някои тежести, които ние малше да се опитаме да избегнем в бъдеще. За това благодаря, господин председател. И още едно последно нещо, ако ми позволите. Малтийската делегация организира Малтийска седмица. Ще, всички сте поканени, включително ще има и вино. Всички сте добре дошли. Председателя, за съжаление, няма как да прояви е, незаинтересованост, е, така че ще дам само сроковете. Крайен срок за изменението 8 октомври, разделена на измененията 26 октомври, гласуване в ЕКОН на 9 ноември. в пленарна сесия или през ноември, или през декември. Има известен проблем за сега. Така приключваме. Това е последната точка за днес. Утре в 9 часа ще започнем с точка 6. Right. We, we, we have the proposed interim measures. That's the first item which is Значи първо ще започнем с точка 7, временните мерки в 9 часа. Гласуването е в 10.30. Донесете си картите. Thank you for the help. Much appreciated.